Компетентните литовски власти ме информираха за избора на госпожа Лаима Андрикене е, от 30 май 2016 година. Тя идва на мястото на господин Ландсбергес. Е, добре дошла. Е, информирам, че тя е пълноправен член на Европейския парламент